Председателят, добро утро, уважаеми колеги. Приветствам с добре дошли господин Хухерворст и господин Еркили Канен. Господин Хухерворст е днес сред нас в качеството си на председател на съвета по международни счетоводни стандарти. Това е независим частно организиран орган – който работи по международните счетоводни стандарти. Господин Хохервор сте заемал различни позиции в управлението на Холандия, включително и като министър на финансите. Господин Ли Кайнен стана председател на управителния съвет на Фундацията на Комитета по международни счетоводни стандарти. През октомври миналата година господин Ли Кайнен е бил и управител на Финландската централна банка, бил е начало на Международния валутен фонд, както и член на управителния съвет на Европейската централна банка. Бил е комисар, бил е също така и министър на финансите на Финландия. За Днес сме предвидили разискване на дейността на двата органа съвета по международни счетоводни стандарти и управителния съвет на фундацията на Комитета по международни счетоводни стандарти. С работата им са свързани много въпроси, по които работим, като например Международния стандарт за финансова отчетност номер 17, отнасящ се до застраховките. Към тази тема се добавят и договорите за застраховане, както и Международният стандарт за финансово читане номер 9. Сега ще дам думата на господин Хухерворст. Благодаря ви, че приехте поканата ни. В бележките ми бе отбелязано, че вие ще се изкажете първи, но с удоволствие ще дам думата първо и на господин Ликанен. Господин председател, радвам се, че отново съм във вашата комисия. Преди няколко години говорихме за структурата на банките. Нека ви припомня накратко периода 2002-2003. Тогава бях член на тази комисия, която одобри международните стандарти за финансова отчетност. Междувременно трябваше да започнем работа по два нови въпроса – интернет и международните стандарти за финансова отчетност. И по двата въпроса имаше едни и същи предизвикателства, тъй като имаше промени в световен мащаб, промени на техническо ниво, най-вече в частния сектор. И в двата случая ставаше дума за нови решения, основаващи се на пазара Ставаше дума и в двата случая за трансгранични потоци на информация, включително и финансова такава. Имаше идеи свързани с интернет, но по тях не бе взето решение. Европейския съюз искаше да създаде своя версия на международните стандарти за финансова отчетност. Комисията излезе със свое предложение, което бе своевременно подкрепено от парламента. Няколко думи за принципите. Управителният съвет на нашата фундация отговаря за стратегията, за назначенията и за бюджета на организацията. За стратегията. В изложението на мисията ни заявяваме, че прозрачността дава възможност на инвеститорите да вземат осъзнати економически решения. Необходима е също така и отчетност. Трябва да се споделя информация между инвеститорите, обществото и дружествата. Така управляващите дружествата ще могат да носят отговорност. На трето място е необходима и економическа ефективност. Тя е в полза на инвеститорите. И освен това, въвеждането на стандарти понижава разходите за капитал, което пък допринася за растежа и заетостта. Два коментара, по които винаги е имало силни аргументи. През 2002 година ни посети колега от САЩ, Пол Уокър, бивш председател на Федералния резерв. Тогава той се изказа тук пред нашата комисия и каза следното. Ако следва да сработят професионалните независими стандарти, трябва да приемем изхода от един процес, основаващ се на консултации, последвани от установяването на вземане на основателни решения. Мисля, че този принцип продължава да е в сила, включително и тук в Европейския парламент. Европейският парламент е изиграл своята роля при установяването на тези процедури. В Йоханесбург, в Южна Африка, през ноември се проведе заседание на управителния съвет на фундацията ни. На това заседание се изказа един наш колега от Африка, който е бил сертифициран на счетоводител в своята родина. Той каза, че системата на международните стандарти за финансово отчитане е много важна за Африка, тъй като гарантира прозрачност така правителствата могат да се борят срещу корупцията и измамите. Това бяха двете изказвания, които съм чул по въпроса. Първото и последното. И те са много важни, за да разберем за какво става дума. През месец януари се проведе среща на управителния съвет на фундацията ни в Малайзия, в Куала Лумпур. Започнахме процес по стратегически размисъл, в който поставяме акцента върху три въпроса. Първо, заплахите от глобализацията. Второ, как да продължи работата ни да е уместна. И трето, какво означават технологиите за нас. Няколко бележки по всеки един въпрос. Глобализацията се отразява силно върху много области, включително и върху търговията. Може би по-малко се отразява върху стандартите, но въпреки това е важно стандартите да бъдат консолидирани, да надградим над постиженията от изминалите години. В рамките на глобализацията се наблюдават различни тенденции, като напредъка в технологиите – освен това ще продължат и международните потоци на капитали. Затова и ще бъде все по-важно да се разработват стандарти, тъй като ще, е необходи, ще са необходими все повече прозрачност, ефикасност и отчетност. Втората тема е свързана с уместността. Международните стандарти за финансова отчетност са особено важни за финансовото отчитане. Към момента инвеститорите искат да имат повече информация. Те искат да знаят каква ще е възвръщаемостта, какво ще е отражението върху финансовата им дейност. Трябва да има устойчивост за компаниите, освен това, те трябва да са наясно и какви са рисковете за тях в дългосрочен план. И във връзка с това е много важно да се възприемат принципите на отчитането на екологичните показатели, на социалните такива и на тези свързани с управлението. Третата тема е свързана с технологиите. Вече сме обсъждали този въпрос неведнъж тук в парламент. Технологиите се развиват, променят начина ни на работа, както и начина по който организираме дейността си. В областта на стандартите все повече регулатори по света използват електронни методи за подаване на информация. Международните стандарти за финансова отчетност улесняват този процес, като предоставят висококачествена класификация в електронен вариант – каква ще е ролята на огромните масиви от информация, които са налични в мрежите към момента? Доколко инвеститорите ще се нуждаят от информация, основаваща се на международните стандарти и доколко могат да разчитат единствено и само на огромните други налични масиви от информация. Аз мисля, че международните стандарти ще продължат да играят своята роля – Разбира се, важна е и другата информация в тази област. Що се отнася до нашата фундация, цифровизацията е реалност. Затова и нашата фундация трябва да осъществи цифров преход. Работим вече по вътрешните си системи и предлагаме на клиентите си и цифрови възможности. Благодаря ви, господин председател. С удоволствие ще работя заедно с вас и в бъдеще. Благодаря, господин Ликанен. Сега давам думата на господин Хухерворст. Благодаря. Като имам предвид, че трябва да се съобразяваме с времето, ще говоря съвсем накратно за международните счетоводни стандарти, но с удоволствие после ще ви отговоря на въпросите. Нека да преминем сега към след... седми слайд. Счетоводните стандарти 17 са приоритет за, много, за международната общност, особено като се има предвид много ниските нива на на инфлация имаме предвид, че трябва да се подсилят буферите за капитал. Прозрачността носи повече финансова стабилност в системата. След това ви показваме по какво работим над 20 теми се очертават. Те са така повдигнати от индустрията и заинтересованите страни. Въпрос е да се работи по промяната и тя да не нарушава процеса на прилагане на тези принципи. От тези 20 теми 6 въпроса бяха идентифицирани и в последните месеци приемаме 6 промени в стандартите. За да можем да разясним е, какви са целите ни. Е, едни от промените са за това как да се представят финансовите отчети Във всички случаи наясно сме, че промените се въвеждат с много ограничено време и очакваме да могат да бъдат прилагани 21-22. Повечето от застрахователите очакваха да има повече време и много се радваме, че дадохме възможност да има един по-дълъг период на прилагане. И няколко думи за управителния съвет. И отчетите за конкретни страни. Даваме насоки на компаниите как да изготвят годишните си отчети. Там включваме много въпроси, които имат отношение към финансите, но не са непременно включени в финансовия отчет. По-широка информация, прогнози и така нататък. Освен това, включваме и въпроси за устойчивост, например е, климатичните промени, работа в отделните индустрии могат да имат отношение към, и то сериозно финансово отношение към е, работата на дружествата и е, в коментарите, те не се появяват подобни съображения в основния текст, но в коментарите могат е, да бъдат застъпени. В такъв смисъл издаваме насоки. Освен това, риско, рисковани стратегии могат да нарушат финансовата устойчивост е, на компанията и това също може да се появи като описание в годишния отчет. И сега, ако мога да коментирам отчетите за всяка отделна страна. Ние разговаряхме и с валутния борт по този въпрос, за да решим дали нещо трябва да се направи. Ние обсъдихме въпроса също с ОИСР. Нашата позиция бе, че според нас е, отчитането по страни не съвпада директно с е, нашите изисквания. Там се очаква да има по-конкретна е, информация за ценообразуване. А също така има и разлики в е, дефинициите на някои понятия, които могат да объркат и инвеститорите. Новия документ, в който даваме насоки, за формулиране, примерно, и за появяване на информация за рискови е, инвестиции, би могло, биха могли такива текстове да се появят и в отчетите за отделните страни. Също така сме готови да осъществим техническа помощ на съответните органи, ако е необходимо. Борда за мониторинг ние с тях направихме много добро обсъждане на темата. Мненията бяха много разнопосочни, обаче и не излязохме с официална позиция, но поне изложихме доводите си. И в края на кращата считаме, че заехме една добра позиция, а именно да не се ангажираме директно в отчетите за всяка отделна страна, но да имаме достатъчно така практически предложения, примерно да се включват текстове като за рискови е, инвестиции и така нататък. Това е като увод, господин председател. Ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. Благодаря за полезната и интересна презентация. Сега започваме с изказванията на нашите депутати. Господин Столоян има думата. Uh, uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на нашите гости и на господин Прада, който е бивш председател на управителния свет на фундацията. Ние сме работили заедно по едни много важни, в едни много важни моменти от дейността, примерно за банкови финансови инструменти и други. Мисля, че свършихме много добра работа и се надявам, че в следващия мандат нашата парламентарна комисия ще задържи този е, екип е, за работа с съвета за международни счетоводни стандарти и управителния съвет на фундацията. Искам да повдигна няколко въпроса. Първо за договорите за застраховки. Както знаете, получихме вече немалко малко писма от застрахователни компании, които са доста разочаровани от решенията, които току-що упоменахте. И за това въпросът ми е каква процедура се предвижда от тук нататък, за да се разрешат проблемите повдигнати от взаимното застраховане? Освен това, говорите за разлика между стандартите за финансова отчетност и други. Това са проблеми, които се повдигат и от Европейския парламент, и от дружествата, свързани с цялата тема управление, свързано и с околна среда, и с социални въпроси. Според мен финансовата отчетност не би следвало да се смесва с подобни измерения, но така искам да чуя и вашето мнение. Тоест в отчетите как да се появяват и измеренията околна среда и социални въпроси. После, технологичните компании. Какво предвиждате? Е, примерно за е, така наречените нематериални активи. Имате ли нещо предвид по този въпрос? Е, Господин Столоян, благодаря за въпросите с огромно удоволствие работех с вас последните няколко години и разговорите ни не винаги бяха лесни, но бяха много открити, директни и е, постигахме търсения резултат. Разбира се, екипа за работа с нашите институции, е, дали ще продължи или не, е въпрос на автономно решение на парламента, но има смисъл за договорите за за страховки не бях наясно с проблема, свързан с взаимното застраховане. Ще разгледаме тази тема. Въпросът за допълнителната финансова информация и нематериалните активи, те до някаква степен се покриват ние определено нямаме капацитет да бъдем налагащи стандарти по отношение на устойчивостта, например. Тук се изисква и, друг опит, други знания и така нататък. А, ни, няма, и има и достатъчно организации, които се занимават с това. Няма смисъл ние да го правим. Но, определено, виждам как е, някои теми, примерно свързани с е, околната среда, могат да имат много сериозно финансово измерение за финансовата устойчивост в бъдеще на едно дружество. И а, е, не мисля, че това може да се отрази адекватно в финансовия отчет, но а, е, дружествата трябва да си дават сметка за това и за това трябва да се появят коментари в нещо в коментарите. Затова и правим разлика между отчетите за отделните страни и финансовата отчетност. Е, за финансовото бъдеще на дружествата инвеститорите трябва да са наясно с такава информация. Ние няма да разпишем стандартите, но ако дадено дружество иска да коментира как климатичните промени, примерно, застрашават неговата компания, може да се търси е, възможност това да бъде направено, да се работи с специалната група и съответно да се появи текст. Освен това, коментарите е най-доброто най място да се е, о, опишат и е, нематериалните активи на дружествата. Защото в финансовия отчет ясно се получават е, сведения за паричната стойност на компанията, но за други такива измерения няма как да се получи информация. А, а и за това е много важно да има този тип надежна информация и в е, коментарите за управление би следвало дружествата да е, обяснят е, докъде са стигнали, примерно, в прилагане на технологии и други подобни. Е, разбира се, не е непременно да се включва в финансовия отчет, но в е, текста за управление. Благодаря. Благодаря и на всички е, депутати, които работят в постоянната група за сътрудничество. Господин Столоян и другите колеги. Определено и аз считам, че тази група трябва да продължи работата си през следващия мандат. Има един определен екип, който да се занимава с тези въпроси. Мисля, че това е и полезно, и ефективно като начин на организиране на работата. Първаш Берес. Е. Euh, благодаря от името на социалистите и демократите и член на работната група. Благодаря и на колегата Столен, който работи в тази група. Много с удоволствие се срещаме и с колегите тук в, техните, в техния новото им качество. Знам, че вие сте запознати с всички сложности на тази тематика. Международните стандарти 17 е, имат своето въздействие в, е, е, да, определено трябва да се занимаем и с въпроса за взаимното осигуряване. А що се отнася до темата отчитане за всяка отделна страна, не знам дали ще успеем да получим така споразумение или едно гледане с, гледаще с ОСР как да направим тази документи, но независимо, че съвета бави решенията за регламента, смятаме, че това е най-важният инструмент, за да можем да работим по темата. Кои са основните моменти, които искам да повдигна? Имаше една група на високо ниво, експертна група, която разглеждаше на въпросите на развитие на нефинансови критерии в финансовите отчети на дружествата. Как точно да се направи това? Вие казвате, това не е определящо за функциониране на съответното дружество – но примерно застрахователните компании са най-подложени на подобни рискове, защото те трябва да са наясно как се отнасят подобни рискове, примерно климатичните промени, какво отношение имат към основната дейност на съответното предприятие. Така че не можем да отлагаме прекалено много включването на тези измерения в отчетите на дружествата. А като оглеждаме е, заключенията на някои форуми, ако не е толкова лошо, ако Европа върви по-бързо, отколкото е, това се случва на международно ниво. Когато приемем съответните показатели, би следвало да можем да бъдем така водещи. Euh, Вие, вероятно, имате ясно отношение към това как трябва да се е, процедира но според мен трябва да се приеме и някакъв вид категоризация на индикатори за риска. Да е ясно кое са активи и нещо трябва да се направи. Добре, ние работиме в рамките на Европейския съюз, но не можем да оставяме никой друг да не прави нищо по темата. Um, Що се отнася до докладването по държави? Плюсът от това, че обещахме да говорим с мониторинговия съвет, е, че се задълбочих темата. Занемах се и с дейността на ОИСР. Говорих с тях. Бях много впечатлен от начина по който те работят докъде е стигнало споразумението и колко широко международен план. Смятам, че това е най-добрата възможност. Подобно на ОИСР, аз съм убеден, че докладването по държави може да бъде много подвеждащо. Трябва да се разглежда заедно с отделни видове информация. Няма как това да стане публична информация и пътят, начертан от ОИСР, дава най-много възможности за вървене напред. Това ще бъде моята препоръка. Не искам да изтласкам тази отговорност, но за мен това е най-добрата възможност. Що се отнася до устойчивостта ние нямаме нужда от така наречения карвин, тъй като това не е наша отговорност. Европа, дори по нашите стандарти, ако решим, че искаме карвин, може да направим съответното законодателство. Що се отнася до устойчивостта, Европа може да прави каквото иска. Това, което ние сме готови да направим, не забравяйте, че имахме дебат за приемането на стандарт 19. Знаехме, че ще се окаже въздействие върху дългосрочните инвестиции, които са пряко свързани с този въпрос, а то е устойчивото развитие. Логиката на всичко преди приемането на 19-ти стандарт е въздействието върху дългосрочните. Изпращахме предотварителни сигнали, но сега има доклад на съвета за стандартите, така че нещата не са откъснати. Тук говорим за отчетност по държави. И съм съгласен, че има известно разминаване на нещата – но мисля, че нещата все пак са зависят и от Карвин и от Карваут. Това, което казахте за застраховането, е нещо много важно. Мисля, че застраховането е прекалено изложени на рисковете от климатичните изменения дори сега. Ако гледаме напред в бъдеще и правим прогнози за бъдещи рискове, парични потоци, включително климатични изменения, трябва да гледаме и насам. Финансовите стандарти, така както сме ги разработили, карат застрахователните фирми да вземат това предвид. Да, вземат го предвид, защото знаят какво трябва да платят, но не го вземат предвид, когато трябва да инвестират активите си. Е, да, това е вярно, но това няма да е част от нашия стандарт. Дали има застъпване между докладване на устойчивостта, което не искам да правим, тъй като има застъпване на отчетността по устойчивостта и финансовата и когато това стане, в крайна сметка, част от по-широкото, по-широката такава отчетност. Това е много важно. Благодаря. E Няма оратор от ЕКАРЕ. Господин Клинц от Алде. Благодаря. Тъй като имаме превод, ще си задам въпроса на немски. Служете си слушалките. Господин Ликайнен първоначално каза, че в 87% от държавите на света междувременно се използват международните стандарти за финансово отчитане. Когато станах евродепутат, Тогавашният генерален директор ми каза, че е въпрос на месеци САЩ да се присъединят към държавите, използващи тези стандарти. От тогава минаха 15 години и САЩ продължават да не ги използват. Същото въжи и за Китай. Въпросът ми за това е следният. Двете основни економически сили в света, САЩ и Китай, не прилагат тези стандарти. В такъв случай не е ли иллюзорно да смятаме, че скоро ще бъдат въведени уеднаквени стандарти. Второ, в момента е на дневен ред въпроса за това как да подходим към тъй наречените цифрови дружества. Това са най-вече дружествата от Силициевата долина, които извършват дейност в световен мащаб. Това са американски дружества, т.е. те не прилагат международните стандарти за финансова отчетност, така че не можем да сме сигурни, че оповестяват данните за финансовите си показатели и печалбите си така, че да се удържат данъци от тях в правилния размер. Достатъчни ли са, с други думи, международните стандарти за събирането на данъци в правилния размер. Знаете, че комисията възнамерява да въведе тъй наречения данък върху цифровите услуги, но това е само едно помощно решение за облагане с данъци на печалбите. Освен това, някои политически сили заявяват, че не може да се измерват показателите на националните економики само като се взема предвид БВП. Има и други, според тях, фактори, които трябва да бъдат взети предвид, най-вече качествени такива. Ако това е вярно, то не може ли този подход да бъде приложен и към дружествата? Не трябва ли дори да бъде приложен и към тях? Обмисля ли се е, в връзка с това разширяване на набора от критерии по международните стандарти за финансова отчетност? Тоест, възнамерявате ли да правите оценка на показателите му не само на базата на количествени измерения? И накрая въпрос за тъй наречените виртуални валути, като биткоин. Какви са възможностите по международните стандарти адекватно да си създадем представа и за този вид транзакции между дружества? Да, наскоро се занимах а, с. А виртуалните валути в друго качество, но колегата ще отговоря. Мога цитирах Пол Уърк 2002 година. Това беше ранния етап на развитие. Гледахме оптимистично, мислехме, че вървим в една посока, но за съжаление не тръгнаха нещата в тази посока. Има два положителни знака. На първо място дружествата в Европа се отчитат по международните стандарти и могат да използват американския стандарт на борсата. Има една таксономия, която се създава от АСБ в Нью Йорк. Така че има положителни елементи, но нека да гледаме на положителното. Сега за Китай. Доста дълго се срещам с а, такива. Те са доста силни вече. Когато сравняваме отчетите на китайски фирми, които следват китайските стандарти или международните, например на Хонгконската борса, те са много сходни. Така че е много силна тенденцията. Ще има натиск и да се запази постигнатото и да се задълбочи. Това е една възможност за по-нататъчен напредък. За виртуалните валути колегата като че ли може да отговори по-добре от мен. Нещо също за Китай в допълнение тези дружества, които правят двойно счетоводство в Хонг-Конг. 200 от тях имат едни и същи резултати. И по техните стандарти, и по международните стандарти. Идентични, дори нямам разлика. Така че Китай е много близо своите стандарти до международните стандарти, така че ги смятаме за част от семейството. Те имат голям принос и към нашия бюджет. Американците, например, нищо не плащат. Сравнение. Цифровите валути За да се развие стандарт, обикновено са нужни 5 години. В момента, в който приключим стандартите за цифровата валута, те може и да са изчезнали. Така като че ли върват нещата. Когато залагаш стандарти, даваш легитимност на пазара. На този пазар върват много сделки, които не са положителни. За това се удържаме за момента. Какво решихме? Обърнахме се към нашия комитет по тълкованията, който да ни даде най-общи указания за работата с такъв тип валути. Не е, че нищо не правим, просто имаме общи указания. След това, не знам дали разбрах средния ви въпрос за крайния резултат и така наречените топлайн и ботъмлайн. Имаме много по-структурирани е, доклади е, за приходите, за да не се допускат е, празнини. Надявам се да съм ви разбрал правилно. Господин Ортасун, от името на зелените. Няма от други групи желаящи. Спонтанни изказвания. Ако не, може да приключим до тук. Благодаря ви. За дебата. Много бе полезен. Както казах, ще продължим. Тези от вас, които ще бъдат тук, със сигурност ще продължат този диалог с вас. Има много елементи, които са важни и трябва да бъдат обсъдени. Може да има различие в становището ни за докладването по държави но така дискусията става по-добра. Благодаря за отличната работа. Благодаря за сътрудничеството с Европейския парламент.

Dear colleagues, Уважаеми колеги, um, Dear colleagues, may I ask you... Уважаеми колеги, много ви моля да вземете местата си. Please. Uh, we have to move to... И така трябва да продължим с следващата точка от дневния ред започваме с изслушвания. Първо изслушване за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране. Постоянен член е мястото, за което изслушваме господин Лавиола. Добре дошъл в Европейския парламент. Както знаете, тук разглеждаме предложение на Европейската комисия за назначаване на освободен пост в Единия съвет за проструктуриране. Този пост бе освободен след подаването на оставка на господин Мауро Гранде. Добре дошъл на кандидата на комисията, господин Лавиола. Колеги, той е... имаше неформално изслушване с господин Лавиола на 15 януари, след като комисията подаде неговото име. Това е втори етап от тези изслушвания, защото така се показва отчетността на този съвет пред нас, както и отчетността на депутатите за техните решения, за това дали ще одобрят или не предложеният от Европейската комисия кандидат и за приключване на процеса на официални и неофициални разисквания с Европейската комисия. Мисля, че сте получили копие от автобиографията на господин Лавиола. Господин Лавиола, давам ви думата за встъпителни думи. Thank you. Mr. Chairman, honorable members уважаеми депутати в Европейския парламент. Много се радвам, че съм назначен тук, за да съм тук за кандидатурата ми за назначаване на член на Единия съвет за преструктуриране. Искам да кажа какво съм работил до момента и каква е моята мотивация, както и какво бих допринесъл. Понастоящен съм директор в, Европейска... в Италианската централна банка. Командирован бях от 17 2012 година в постоянното представителство на Европейския съюз тук, за да работя по Банковия съюз. Работил съм по всички законодателни досиета, както и в банките и финансите, както и по време на италианското председателство. Преди да дойда а, тук съм се занимавал с надзорна политика а, и Постоянно съм бил член на или надзорник от 1991 до 2012 група на надзорни групи. Е, шест години много от сложни технически преговори текоха в съвета и след това ще се радвам да мога да допринеса за работата на този съвет. Е, идеята за създаване на съвет за проструктуриране е една сложна задача. Този съвет бе създаден от нищото през 15-та година, трябваше в кратък срок да работи активно и наистина той работи изключително добре. Задачите обаче също са огромни. Например, продължава работа за постигане на плановете за преструктуриране на всички е, банки е, трябва да се надгради над работата, която вече е постигната. Нужно е да се направи оценка на основните функции, що се отнася до трансгранични групи. консолидирането на, на, на отделно ниво също е изключително важна задача. Друга важна задача ще бъде пълното развитие на аналитична работа по, преките, по пречките пред преструктурирането, особено там, където работата е с отделните органи в отделните държави. Новите пазари също или Брексит могат да се окажат много важно. И накрая, опита на този съвет с кризата ни кара да анализираме рамката. Наличността на ликвидността след преструктурирането е изключително важна. За това трябва да се разработят механизми, които са достатъчно гъвкави да се подкрепи ефикасното изпълнение на стратегията за преструктуриране. Така нещата ще изглеждат по същия начин, както в САЩ и Обединеното кралство. Съвета помага в тази посока, за да се изпълнят решенията на срещата на върха на еврозоната. Трябва този съвет да даде своите указания на комисията и на държавите членки и да се види какво ще се случи с резервния фонд. Трябва да се създаде също и обща схема за гарантиране на депозитите. Тъй като преструктурирането ще се приложи само към малък набор от банки в рамките на тези, които се надзират, режима за ликвидация е много важен. Разликите в режимите за банкротиране правят така, че самооценката да се осложнява. Затова планирането на преструктурирането на транснационални групи се осложнява. В Европа трябва да се създаде един режим за банкротиране или неплатежоспособност на малки дружества, при които няма преструктуриране. Трябва да се създаде инструмент за ликвидиране на банки, както предлага МВФ в своя доклад. Когато има някаква възможност, този съвет може да съветва Европейската комисия, за да се покаже къде е нужна хармонизация и какви са необходимите инструменти. Членовете на този съвет ще участват в изпълнението на задачите, посочени по-горе, като например да вземат отговорност в този съвет, да насочват подготовката на плановете за преструктуриране и многогодишната работна програма за преструктуриране, да се координира различните политики, указания, наръчници, да насочват трудничеството между органите за преструктуриране, с ЕЦБ и с трети страни и отделните държави членки. В този смисъл смятам, че нужните умения, за да се ръководят тези задачи, отговарят на тези, които аз съм развивал, например, що се отнася до насочване, сътрудничество, работа в екип и лидерски качества. Аз имам много опит, мога да работя и с технически данни, и с политически, и това ще помогне. Участието в международни комисии, в които често съм бил председател, е много важно, заради което съм развил тези умения да работя с деликатни елементи, които могат да бъдат проблем или конфликт независимост от частния сектор, поемане на отговорност, истин, от, откритост, прозрачност, вяра в Европейски съюз е изключително важни за мен. След преговорите по новото преструктуриране ще имам възможност да допринеса за изпълнението на тези текстове. Искам истинска култура на преструктурирането в Европа. Смятам, че един добър, добре организиращ банков съюз е изключително важен – точно толкова важен, колкото и единната валута. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Laviola, for your presentation. Благодаря на господин Лавиола за изложението. Сега колегите ще имат възможност за въпроси. Маркус Фербер. Благодаря. Ще се изкажа на немски. Will... Тъй като е осигурен превод, ще се възползвам от тази възможност. Няма превод по време на неформалните изслушвания. Сега започвам изказването си на немски. Надявам се, че слушате на език, който разбирате. Английски е на втори канал, а италиански е на четвърти. Ça marche maintenant Окей. Okay. Всичко наред ли е сега? Сега мога да продължа вече. На немски чудесно. Господин Лавиола, благодаря ви. Радвам се, че днес имаме възможност да разговаряме с вас. По един конкретен въпрос. През изминалите месеци няколко банки трябваше да бъдат външно рекапитализирани с външни гаранции, като например Банка Популяреди Виченца и някои други, сред които и банката Каридже. Но когато говорихме за европейския режим за преструктуриране, не ставаше дума за външна рекапитализация, за рекапитализация с средства на дънакоплаците. А през изминалите месеци на няколко пъти бе нарушаван духът на този режим. Каква е вашата оценка? Има ли несъответствие с духа на режима? Ако има такива, как могат да бъдат те отстранени? Или може би става дума за проблеми с комуникацията? В такъв случай как могат да бъдат решени те? Второ, кои са според вас най-големите проблеми във връзка с стабилността на банковата сфера в Европейския съюз към момента? По кои проблеми трябва спешно да се работи и как? Благодаря, това бяха въпросите ми. So, let me recap the questions. Нека обобщя въпросите ви, за да съм сигурен, че съм ви разбрал правилно. Първият ви въпрос бе за това дали в рамките на различните кризи при овладяването им е имало нарушения на духа на европейската рамка за преструктуриране на банките. Вторият ви въпрос бе за банковата сфера и в кои области може да бъдат направени подобренията. На няколко пъти бяхме свидетели на кризи в Европа през изминалите няколко години, но само по време на една такава криза бе направено същинско преструктуриране, съгласно правомощията на Единия съвет за преструктуриране. Това бе Банко Популар. А в други случаи е било направено предпазно рекапитализиране като например по отношение на банките в Венето. Във всички тези случаи са били спазени правилата и разпоредбите, нека кажа това от самото начало, т.е. няма нарушение на законодателството. Но намекнахте, че вероятно в някои случаи е бил нарушен духът на режима за преструктуриране, т.е. можело е да се подходи и по-различно. Първо имаше проблем свързан с прехода. Законодателството е ново. За първи път се прилагаше при тези отделни случаи. Що се отнася до банките във Венето, имаше разлика между оценката от страна на единия съвет за преструктуриране на национално и европейско ниво и оценката на националните органи във връзка с опасността от разпространение на кризата и въздействието върху местната економика, както и по други въпроси. Законодателството бе договорено от комисията. Съгласно новото законодателство ние имаме правомощия, но дали бихме могли да подходим по-различно, да направим още веднъж оценка на разминаването в оценките на обществения интерес на европейско и национално равнище. Трябва да се обмисли според мен този въпрос – с оглед на бъдещето. При тези случаи бе поставен на дневен ред и още един въпрос. Става дума за иерархичното подреждане на кредиторите, именно кой следва да поеме разходите в случай на подпомогната ликвидация и в случай на преструктуриране. В двата случая се използват различни източници на рекапитализиране, в зависимост от иерархичното подреждане на кредиторите. Не би трябвало, според мен, да има привеждане в съответствие на двете процедури. Но председателят на Единния съвет за преструктуриране, както и МВФ, подкрепиха именно този подход. Двете иерархии да бъдат приравнени. Да вземем за пример сега Банко Популар. Там нямаше рамка за финансиране на преструктурирането. А това може да се окаже много важно. Дори когато преструктурирането се извършва добре, банките имат нужда от известно време, за да си върнат уважението към тях и репутацията. Ако нямат обезпечение, някой трябва за този период да им предостави ликвидност. Ако става дума за малка и средна банка, то вероятно ще трябва да се намеси не само единият съвет за преструктуриране. В много случаи се цитира в такъв случай Европейската централна банка. Сега се водят дискусии за това кой следва да предостави гаранцията. По втория ви въпрос, стабилността на банковия сектор и къде може да има там подобрения. Европейските банки, според мен, след кризата предприеха немалко, за да увеличат нивото на капитала и ликвидността си. Сега те при всички положения са по-устойчиви и по-стабилни в сравнение с началото на кризата но има и някои въпроси, по които трябва да работим в бъдеще. Така, например, трябва да продължим работа по обезценените активи. Става дума за необслужваните кредити. В Италия през 2015 година тяхното ниво бе изключително високо в сравнение с настоящия момент, но има още много какво да се направи. В момента има и други рискове, проистичащи от геополитическата несигурност. Тя пък се дължи на търговския протекционизъм, така че може да има рискове за пазарите и за финансирането, които може да са по-изразени в бъдеще. Къде трябва да се направят подобрения? Трябва да има подобрения по отношение на рентабилността на банките, както и по отношение на свръхкапацитета който все още се наблюдава там. Затова трябва да се подобри като цяло ефикасността на бизнес моделите на банките, за да бъдат те жизнеспособни и в бъдеще. Госпожа Берес. Не, извинете. Благодаря, господин председател. Госпожа Винтер. Също искам да задам въпроса си на немски. На правилния канал ли сте сега? сигурността, благодарение на господин Фербер. Благодаря ви, господин Лавиола, за много интересното ви изложение на вече предприятите действия за гарантиране стабилността на банките. Преди 5 години положението бе много по-различно, отколкото по настояще. Два въпроса ще ви задам. Първият е доста общ. Става дума за еврозоната и гарантирането на нейната стабилност. Кои от все още неприключилите реформи според вас сега са от приоритетно значение? Вторият ми въпрос е малко по-конкретен. Говорихте за механизмите за обявяване в несъстоятелност. Казахте, че е важно да се въведат такива. Аз съм приемница на господин Вайтзекер тук в парламента. Работя по един негов доклад, заедно с Кейс Уинбърн. Става дума за предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за преструктурирането и оздравяването на централните контрагенти. Вие говорихте за механизмите за обявяване в несъстоятелност. Не би ли трябвало според вас да има и общ такъв режим за преструктуриране и оздравяване на централните контрагенти с цел предотвратяване на неконтролираното им обявяване в несъстоятелност? Доколкото знам, съветът не иска да работи по това предложение в момента, но госпожа Суинбърн и аз Искаме да внесем доклада си в пленарната зала. Той вече е прият тук в комисията ни. Какво смятате вие по този въпрос? Задавам ви този въпрос, защото вие самият вече говорихте за механизми за преструктуриране. Благодаря ви за въпросите. По въпроса за еврозоната и кои са реформите, които трябва в спешен порядък да се проведат в нея. Ще се спра само върху финансовия аспект, тъй като в тази област извършвам основно дейност и проявявам към нея най-голям интерес. Започнатите вече реформи са реализирани на половина. Необходим ни е единният фонд за преструктуриране. Така механизмът за преструктуриране ще стане по-надежден и ще има и по-добра репутация. Нуждаем се също така и от европейската схема за застраховане на депозитите. Така вложителите ще бъдат защитени от асиметрични сътресения. Няма да са зависими от държавата, където банката извършва основна дейност. Провеждането на тези реформи обаче се възпрепятстват, тъй като има порочен кръг. Все още не са на лице някои фактори. От друга страна, националните органи се окупават в позициите си. Все още няма обща система за управление на ликвидността на трансграничните групи. Така се възпрепятстват трансграничните сливания, а те биха допринесли до някъде за преодоляване на свръхкапацитета по настоящем на Европейската банкова система. От какво се нуждаем? От единия фонд за преструктуриране, и от Банковия съюз. Трябва също да се ограничат и дискреционните правомощия на национално равнище. Трябва също така да се намерят и възможности за финансиране на преструктурирането, ако искаме то да е надежно. Говорих за механизма за преструктуриране, като имах предвид най-вече банките, които се нуждаят от преструктуриране. Това е един важен въпрос, който бе поставен на дневен ред във връзка с фалиралата Латвийска банка. Основното място на дейност беше в Латвия. Имаше и подразделение в Люксембург. В единия случай имаше ликвидация от страна на изпълнителния съвет на банката, а в другия случай бяха преустановени плащанията. Защо? Защото имаше разминаване между оценката на национално равнище и оценката на Европейската централна банка. Оценката на Европейската централна банка взе предвид и въпросите с ликвидността, които щяха да възникнат в бъдеще. Когато става дума за трансгранични групи, трябва да се прилага принципът на равнопоставеност на всички кредитори. В противен случай ще поставим Европейската централна банка в трудно положение, когато прави оценка на обществения интерес. Още повече в този случай, когато ставаше дума за две различни държави. По вашия въпрос за централните контрагенти и регламента за тяхната ликвидация. Доколкото знам, все още не се работи по този въпрос. Има напрежение в случая между националните органи, които смятат, че може да се централизира управлението по обявяване на несъстоятелност в, на централните контрагенти. Ако искаме на европейско равнище да тръгнем по пътя на създаването на общ механизъм, трябва да намерим функциониращо решение на проблема с фискалната отговорност на държавите. Защо трябва да се централизира не само вземането на решения, но и централизирането на но и финансирането. Господин Тремоза, Благодаря, господин председател. Добро утро и добре дошъл, господин Лавиола. Съвсем накратко три въпроса имам. По първия става дума за структурите, които са прекалено големи, за да фалират. Кога една банка според вас е прекалено голяма, за да фалира? В Штатите 70 банки по време на последната криза преустановиха дейността си финансирането по тъй наречената програма ТАРП трябваше да се предостави само на жизнеспособни банки. Всички тези средства по програмата бяха върнати в бюджета. Вторият ми въпрос. Какво смятате за банковата концентрация? В Южна Европа като че ли се проявява предпочитание към установяването на трима до петима големи играчи на националните пазари. Не се насърчават по-малките банки. В други държави пък има банки, работещи в световен мащаб, наред с по-малки играчи. Тоест има две различни тенденции в Европейския съюз. Какво мислите вие по въпроса? Трето, според Европейската сметна палата, единият съвет за преструктуриране е не е пожелал да направи пълно оповестяване. Какво може да се направи, за да се подобри отчетността на Единния съвет за преструктуриране от гледна точка на оперативната ви ефикасност? Too big to fail. Благодаря. Кога една банка е прекалено голяма, за да бъде обявена в несъстоятелност? Много сериозен е въпрос и не мисля, че някой има точен отговор във всеки един момент. Но това, което се случи по време на финансовата криза, е, че дълногоплатците поеха сметката, така да се каже. И е, решението е това повече да не се повтаря. За това се създаде и рамката за преструктуриране. Първо на международно ниво с Международния борд за финансова стабилност и после с е, съответните подробности, разписани в Европа дали това означава, че няма да има банки, които да бъдат приети, че са прекалено големи, за да бъдат фалирани? Не смятам, че е така. Има си предпазни е, механизми, е, различни, така нареченото тюркуазано ниво и други. Но когато бе е, замислен е, съвета за преструктуриране, то беше въпрос да се поемат еднократни е, шокове на системата. Тоест, когато има фалит на големи и средни банки, и то не една, да може да се предприемат съответни действия, да има намеса от публичните власти. За концентрирането на банкова дейност действително има разлики в модела, както коментирахте в различни страни на Европа. Има така северната рамка, така наречена. И е, не мисля, че е въпрос на решение на регулаторните власти или на публичните власти в една страна да решат каква, какъв ще е банковия модел предприемачите, банковите предприемачи е, решават това. И съответно е, го определят е, финансовите, пазарните сили в Южна Европа предимно, които страни бяха много засегнати от финансовата криза. По-късно от останалите, но бяха засегнати от финансовата и економическа криза. Там се зароди тенденцията за концентриране за да се диверсифицират и приходите и да се осъществат економии от мащаба, а също и в някои случаи да се намали излишния капацитет. Ако продължим с пълна европейска рамка, с идентирано управление на капиталовата ликвидност, не мисля, че трябва да обсъждаме е, разликите между един е, банков модел в дадена страна и друг банков модел в друга. Те не може да се каже, че малките банки не са полезни, да речем. Напротив, те могат да обслужват нуждите на по-дребна като мащаб клиентела, където е, по-големи банки може да нямат интерес да го правят различния тип играчи, на, и, които се занимават с различен тип дейност за реалната економика, са необходими навсякъде в Европа. По отношение на Европейската сметна палата и е, доклада за Централната банка, Информацията за мен не беше оповестена така, както бе необходимо. Е, съществували са определени информации, които е имало, за да бъдат оповестени, е трябвало да се получи е, разрешение от е, Централната банка. Така че нищо повече не мога да коментирам от това, което съм чел в доклада и от съответния а, отговор. А, що се отнася дали са се подобрили условията за оповестяване на информация и комуникациите, отново, така с един външен поглед, мога да кажа, с цялото ми уважение, че всичко това, което се е е постигнато, е, е довело до някъде, но има и допълнително какво да се направи по отношение на по-добрите комуникации. Господин Отърсон, благодаря, господин Лавиола. Няколко въпроса. Вие самият повдигнахте въпроса за изготвянето на плановете за преструктуриране. Действително сме наясно, че сме се позабавили. Какви така са вашите виждани идеи по този процес? Как той е, трябва да сработи? Как да бъде по-рационален? Първо, това беше първият ми въпрос. Второ, защита на потребителите и е, продаването на обесценени активи на инвеститори. Как могат да се защитят е, древните инвеститори или спестяващи? Има ли мерки, примерно да се направят тестове за пригодност или да има ограничения за това какви суми, активи на какви суми могат да се продават. Освен това, ако има заблуждения при е, продажбата на активи, примерно те са обесценени, но не са продадени като такива, как, как е, може да се реагира? Благодаря. Въпросът е как да се заси... за... ускори процеса за плановете за преструри... преструктуриране. Многогодишната работна програма би следвало да прекрати до 2020, така че вече съвета про структуриране трябва да постигне предвидения статут. Аз лично не съм правил оценка на отделните планове за преструктуриране, защото не съм се занимавала на този пост до сега. Но бих казал, че е много важно, да се подхожда е, към най-малко важните институции. Там има какво да се прави. Има е, планове за по-големите, сега трябва да се мисли и за другите. За другите банки, когато бе е, приключена така пълна, първата вълна, е, би следвало да не забравяме и за тях, защото трябва винаги да отчитаме и новите рискове, промяна на моделите. Т.е. трябва да се прави оценка и на техните планове за преструктуриране. А съвета за преструри... преструктуриране трябва да мисли също и за това какви са пречките пред възможностите за пред платежоспособността, а също и възможността за взаимодействие с национални власти. Разбира се, има съответни институции за преструктуриране на национално ниво, но трябва да се изграде ясна политика – включително използване на съответните европейски е, законодателни инструменти, където се дава възможност да се изградят съответните буфери, без да се създава допълнителни капацитет или допълнително е, развиване на пазара. Ако е, се продават активи е, с е, лъжливи е, характеристики. Основното е, че инвеститорите на дребно трябва да минат през съответните тестове на МИФИД. В миналото имаше и проблеми, че в МИФИД едно нещата не бяха достатъчно формулирани включително и по въпроса за надзора. И ясно е сега вече какво трябва да наблюдават и банките, и инвеститорите. Т.е. в момента информираността е много по-голяма и е, от ключово значение е теста за пригодност. Не може да се забрани на инвеститорите да а, упражняват определени дейности, но те трябва да минат през съответния тест, който да бъде контролиран от съответните власти. Ако не, ако се установят подобни незаконни продажби, те трябва да бъдат оценявани всяка за себе си. Продаване с заблуждаваща информация с цел да се избегнат определени изисквания, трябва да бъдат оценени и съответно да се вземат мерки, ако това се установи. Благодаря. Не виждам от ГОЕ заявки за изказване, нито от други групи, така че ако няма въпроси в процедурата по спонтанни изказвания, можем да приключим. Нека ви благодарим. Pardon, je ne savais pas. Euh, non, le, quand on regarde les conclusions. Заключенията на Европейския съвет е, можем да приемем, че пред, предпазната клауза така се свързва с Европейския механизъм за стабилност. И искам да повторя един по-широк, да поставя един по-широк въпрос за този механизъм за стабилност. Той е, единия фонд за преструктуриране е европейски механизъм, А механизмът е по-скоро междуправителствен метод. Може ли да има съчетаване на тези два е, институции? Може ли един механизъм, който е на база междуправителствено сътрудничество, да бъде изведен на европейско ниво? Благодаря. Ще... Аз разбирам въпроса, но ще отговоря на английски. Да, е, механизма за е, стабилност е междуправителствен, а фонда за преструктуриране е европейски. И сега, ако казвате, че ако механизма ще управлява предпазната клауза, там се получава проблем, защото за решенията се взимат с единогласие. А, може да има моменти, в които трябва да се вземе решение с оглед на конституционните изисквания на всяка отделна страни като от друга страна се има предвид, че тези решения може да бъдат спешни. Аз лично, това е личното ми мнение, е, считам, че когато комисията започна с реформата на еврозоната, в предложението се съдържаше и идеята да се преструктурира механизма за стабилност в един европейски е, механизъм и това трябва да се случи дългосрочно. Това е крайното решение. Защото е важно механизмите да бъдат на европейско ниво. Примерно ИДИС. Това не може да е сума от национални решения. Това не е европейски инструмент. Така че ако се централизират отговорностите, трябва да се централизират и средствата. За това в момента има асиметрия. Какво се случва, ако ня... банка фалира, трябва да се поеме сметката на национално ниво и ако няма ресурси, не може да се случи това. Именно защото механизмът е европейски. Ако механизмът е европейски, всичко ще бъде централизирано и нещата ще бъдат по-лесни. Това е моят отговор. Благодаря. Надяваме се това да не се случи чак толкова дългосрочно. Във всички случаи, очевидно, скоро няма да се случи, но е, ние винаги сме за това да се търси решение на европейско ниво. Надяваме се, че ще се движим именно в е, такава посока, т.е. да се изнесе на европейско ниво механизма за стабилност, поне Европейския фонд за преструктуриране е европейски. Благодаря ви за толкова интересното изказване.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 Dear colleagues, let's move to point 10 of our... Преминаваме към 10-та точка от дневния ни ред, колеги. Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Добре дошъл на гуверньора на Ирландската централна банка. Добре дошъл. Много се радваме, че сте тук. Съветът Екофин на 12 февруари реши да препоръча господин Лейн за водещ економист, член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Т.е. за тази позиция той ще замени господин Прат от 1 юни 2019 година за мандат от 8 години. Колегите знаят, че имахме възможност да поговорим с господин Лейн и преди. Парламентът бе много впечатлен от квалификацията на господин Лейн. За нас е удоволствие, че сте препоръчан от Екофин. Радваме се, че можем да проведем това официално изслушване. Това е процедура от консултативен тип за членовете на изпълнителния съвет. Заповядайте, давам ви думата. След това ще има въпроси от колегите. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент. Много се радвам, че ми давате тази възможност днес да се срещна с вас, имайки предвид важната роля на Европейския парламент, пред който отчет на ЕЦБ и по-специално вашата роля по назначаване на членове на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Първо ще представя себе си, и мотивацията си, за да се кандидатирам за тази позиция. След това ще говоря за организационните въпроси, пред които е изправя ЕЦБ, както и политическите такива. Аз съм говерньор на Централната банка на Ирландия от края на 15-та година. При това бях професор по економика, като работех най-вече в сферата на финансовата глобализация и паричната интеграция в Европа. Имайки предвид моята работа, която се сръчава и в емпиричната сфера, и в сферата на политиките ми даде възможност да работя с много организации от средата на 90-те, включително Европейската Централна банка от нейното създаване, Европейската комисия, Международния валутен фонд, ОИСР, Банката за международни разплащания и много други институции. През 2001 година получих наградата Херман Бернансер за принос към паричната економика в Европа. Работил съм и в университети, и в е, Централната банка и знам, че Европейския съюз е изключително важен за управляване на економическата и финансова глобализация. Институционната рамка на Европейския съюз даде възможност на държавите членки да се възползват от четирите свободи, като същото време гарантира единен глас на Съюза в управляването на глобалната економическа и финансова система. По-специално Паричният съюз има потенциала да бъде един ефективен механизъм за управление на финансовата глобализация имаме една обща валута и е, за това е, сътресенията от чуждите борси, като че ли не се усеща толкова много от членовете на този единен съюз. Дава се възможност за достъп до обща централна банка, която служи като буфер. Опитваме се да премахнем рисковете на валутите и промените в обменните курсове. По този начин, с един на валута, ние можем да стигнем до по-силен економически и финансов съюз. Докато кризата всъщност показа какви са проблемите в институционния съюз, смятам все пак, че е, економическия и е, паричен съюз си остава изключително важен, макар че има предизвикателства. Обеден съм, е, економически и паричен съюз е една добра платформа за стабилност и просперитет в Европа и това показано и в моята кариера, като преминах към позицията си в Централната банка на Ирландия през 2015 сега има препоръка на съвета да се присъединя към изпълнителния съвет. Нека да сега да говоря по политики и организации. Основният мандат на ЕЦБ е да има стабилност на цените в еврозоната до известна степен, до преди кризата, ЕЦБ успяваше да го постигне, но последните години са нужни неконвенционални мерки, за да се постигне това. Според мен стратегията на ЕЦБ, която бе прията през последните години, даде възможност да се подкрепи економическото възстановяване, да се поддържат очакванията за нивото на инфлацията, да се елиминира риск от дефлация и след времето да се даде възможност инфлацията да стига към целта, която сме заложили Настоящата стратегия почива върху данни и това дава възможност за гъвкавост. От декември 2015 година активно участвам в вземането на тези решения за политиките. От една страна давам възможност за емпиричен анализ, от друга страна развитие на економически модели, което даде възможност на управителния съвет да взема решение по един е, начин, който почива върху данни и се разбира добре от участниците на пазара. Опитът ми, обучението ми по количество на макроекономика ми дадаха имаха възможност да допринасям активно в този процес. Нека сега да поговоря за ролята на ЕЦБ, що се отнася до финансовата стабилност. Тя е имала изключително важна роля и до смягчаване на рисковете, и що се отнася до управление на кризите, когато има епизоди на нестабилност. Що се отнася до надзор на риска, доклада за финансова стабилност на същата банка е изключително важен. Тя има големи макропотенциални правомощия, които също са много важно. Има форум за макропотенциален надзор, както и бюлетин за същия. Това са важни механизми, които насърчават най-добрите практики, що се отнася до политиките на макропотенциален надзор в националните власти. Нужно е и сътрудничество с други органи, като например Европейския съвет за системен риск, който дава възможност за такъв надзор в Европа. Работя активно като настоящен е, председател на е, съвещателния технически комитет. Преди това бях и председател на научния комитет, който също има съвещателен характер. На по-настоящем е, бях, работех в различни специализирани работни групи. Едната от тях беше за безопасни активи, а другата беше свързана с нисковъглеродната економика и системния риск. Аз като гуверньор на Централната банка имах основна отговорност за калибрирането на макропруденциалните мерки, както и контрацикличните буфери на капитала, както и други системно важни институции и други буфери. Академичната ми кариера пък се занимаваше а, с а, много сходни елементи. И сега нека се върна към надзора или да се обърна към надзора. Ролята на единния надзорен механизъм е изключително важна, за да има равни условия в целия банков съюз и за да може националните политически над интереси да не оказват натиск. Надзорната работа трябва да бъде разделена от банковата роля на ЕЦБ, като разбира се трябва да има диалог между тези функции посредством структуриран механизъм. Според мен тази сфера ще продължи да се развива. цялата конфигурация зад банковия съюз между надзорния механизъм, директивата за преструктуриране, съвета за преструктуриране и така нататък. Ще продължи да има еволюция, която би трябвало да включва с времето постепенното включване и развитие на ЕДИС, Европейската система за гарантиране на депозите. Имам пряк опит в надзор на изпълнението на тези мерки по ЕДИС. Сега, ако отида отвъд банковия съюз, трябва да кажа, че Съюза на капиталовите пазари е изключително важен елемент при изграждането на по-стабилна финансова система в Европа. Основният ключ към този съюз на пазарите е надграждането на пазарите на дяловото участие, както и поделяне на риска през граница. Сега, ако се обърна към фискалните изисквания, изключително ясно е, че стабилността на еврозоната изисква фискална устойчивост от всяка една участваща страна. И по-специално в добрите години държавите членки трябва да подобрят фискалния си баланс, за да може да се използват фискалните политики, когато има проблеми. Има контрацикличен механизъм, който трябва да подобри устойчивостта на еврозоната. Също така трябва да се каже, че структурните политики, които подобряват гъвкавостта на економиките на държавите членки, също могат да помогнат поемането на такива контрациклични шокове. Ако отидем над националните политики, можем да кажем, че проденциалното е, развитие, както и системите за безработица и тяхната презастраховане могат да помогнат при асиметричните шокове. Един общ фискален отговор може да бъде много полезен, когато има общи сътресения, като например глобална рецесия. Така че за мен е, много е важно да се стабилизира еврозоната. И това е цел, която трябва да бъде постигната. Има една инициатива по настоящем, свързана с а, един механизъм за способност и сближаване, който е бюджетен инструмент. Европейските институции, други европейски институции и държавите членки определят фискалните политики, но ролята на ЕЦБ е изключително важна, записана в мандата и свързана с влиянието в общата институционна рамка. И накрая ще се обърна към организацията на ЕЦБ. Изключително е важно членовете на изпълнителния съвет да бъдат енергични, да работят активно, така, защото ЕЦБ да работи максимално ефективно и ефикасно. Това трябва да бъде една прозрачна централна банка, прогресивна, многообразна, която носи отговорност пред своите акционери. Това ме води до ролята ми на гуверньор в Централната банка в Ирландия. Наскоро получихме наградата Transparency или прозрачност от centralbanking.com. Това всъщност показва, че ние постоянно публикувахме протоколите от заседанията на нашия съвет, постоянно излизахме с информация на нашия вебсайт и работихме с общността посредством програми. Също сме лидери при насърчаване на многообразието и що се отнася до нашата организация, но и що се отнася до управлението на финансовите фирми, които регулираме. Също така имаме много добри програми за обучение на екипа. Надявам се този ми опит да може да премине нататък и тези елементи да преминат към работата на ЕЦБ, където се надявам да работя в изпълнителния съвет, да подобря работата и реномето на тази банка и сред служителите, и сред трети страни. Надявам се с тези встъпителни думи да видите, че моят опит може да бъде полезен за изпълнителния съвет на ЕЦБ и с удоволствие ще се радвам да ми дадете вашето подкреп. Thank you very much, uh, Mr. Lane, for your благодаря ви, господин Лейн, за много интересното изложение. Маркус Фербер е първият, който ще се изкаже. Благодаря, господин Лейн. Много се радвам, че сте сред нас. Надявам се, че тъй като ни бе представена само вашата кандидатура, че ще се установи добро сътрудничество между вас и нашата комисия. Ще се спра по-подробно върху един въпрос, по който говорихте и вие. Става дума за инструментите, с които разполага ЕЦБ. Използват ли се те вече напълно? Или какви инструменти трябва според вас да се приложат сега, тъй като някои държави от еврозоната вече навлязоха в период на рецесия. От друга страна няма голям потенциал за растеж, особено сега, когато се готвим за търговска война с САЩ. В условията на нулеви лихвени проценти и количественото облегчаване, какви допълнителни инструменти според вас следва да се приложат? Второ, какво е вашето виждане за предложението на МВФ? отрицателните лихвени проценти да се преобразуват в парична маса. Какво е вашето мнение по въпроса? Според МВФ това е крайна мярка. Какво е вашето виждане? Нека разделя въпроса ви на две части. Първо, попитахте как Европейската централна банка следва да реагира, ако в бъдеще се стигне до отрицателни лихвени проценти, при това в близко бъдеще. В момента се наблюдава комбинация от два фактора. Първо, пазарът на труда продължава да е в силна позиция. Силно намаля безработицата, най-вече на тези пазари на труда, където тя е по-ниска от средната стойност. Продължаваме да сме убедени, че механизмите, които ще подобрят показателите, свързани с инфлацията в бъдеще, продължават да са на лице и активни. От друга страна, както казахте и вие, станахме свидетели на отрицателни сътресения в близкото минало но в случая става дума само за малки корекции спрямо прогнозите, така че според мен настоящата стратегия може да доведе само до някои малки корекции в посока понижаване. Казахте, Говорихте за лихвените проценти по депозитите, но става дума за онези, от друга страна, лихвени проценти, които са от значение за економиката, които са от значение за следващите 5 до 10 години. Така че трябва да говорим и за тях, не само за настоящата стойност на лихвените проценти. Изчисляването на дългосрочните лихвени проценти се основава на прогнозите на пазара за идните години. Към това се добавят, разбира се, и други фактори. Затова настоящите пакети от политически мерки са насоки за бъдещето. За това и няма да се предвиждат, поне това без становището към лятото, промени в лихвените проценти. Що се отнася до лихвените проценти в бъдеще, пазарът очаква понижаване т.е. по-бавен темп на нормализирането. Мисля, че настоящата стратегия ни дава възможност да се справим с това. Ако има по-силни сътресения, т.е. ако се повиши безработицата, то може да има обрат по отношение на инфлацията. Настоящата стратегия показва, че сме поели ангажимент за постигане на целите в средносрочен план. И въпреки, че използваме определени инструменти, то не смятам, че Европейската Централна банка е изчерпала потенциала си. И не мисля, че няма да можем да се отклоним от настоящия път, по който сме поели на нулеви или дори отрицателни лихвени проценти. Но не се знае дали ще се стигне в крайна сметка до това. Тук се намесват и тактически съображения. Говорихте също така за отрицателните лихвени проценти върху паричната маса ако вземем предвид не само следващите 10 години, но следващите десетилетия, когато най-вероятно паричната маса ще бъде най-вече в цифров вид. То мисля, че именно на такава прогноза се основава предложението на МВФ. В бъдеще, когато ще има все повече парична маса в цифров вид, ще бъде възможно на паричния еквивалент за паричния еквивалент да се предвидят отрицателни лихвени проценти. Според някои това ще настъпи в бъдеще, но не знам доколко е вероятно да настъпи то сега, тъй като все още чисто физически се използва парична маса. Затова и според мен трябва да се проведат научни изследвания, но те ще са по-скоро за далечното бъдеще. Няма да се отнасят до настоящето или до бъдещето в средносрочен план. Госпожа Берес. Мисля, кандидат, е, ще ви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 Така, въпрос, който иска отговор да или не. Е, какво е, значение или отдавате ли значение на диалога между Централната банка и Европейския парламент, свързан с паричните въпроси? Чу се отговор да. В е, писмения въпрос, който ви бе зададен, имаше въпрос – ще приемете ли назначението, ако Европейския парламент гласува против? Вие отговорихте, за мен е чест да бъда назначен, е, предложен от е, моето правителство и се надявам, че Европейския парламент ще даде е, положителен, положителна поръка. Вие смятате ли, че това е един правилен отговор? Yes, I mean, I think, uh, as, as was indicated by the chair... Както, както каза и вашият председател, има разлика между тази процедура по назначаване и паричния диалог. При всички положения ще бъдат спазени правилата за назначенията. Следя паричния диалог, следя го сега, следях го и като професор. Паричният диалог е много ефикасна възможност за това да се запознаем с альтернативни виждания. Много добри са консултативните документи на комисията. Те се основават на становищата на редица научни институти и мозъчни тръстове. Но за разлика от пресконференциите, когато се задават въпроси от журналисти, по време на паричния диалог може да се задълбочим по някои въпроси. Той е възможност за търсене на отчетна отговорност от страна на ЕЦБ. Важен инструмент е сега, ще бъде такъв и в бъдеще. Но що се отнася до процедурата по назначение, не би било уместно аз да правя коментар по процес. Вие признавате значимостта на този диалог, имате и научен опит, което е добре. Е, можете да очертаете симптоми, но в края на кращата е, вие сте готови да станете член на Централната банка, независимо от мнението на парламента е, тук не става дума само да вдъхваме живот на диалог, монетарния диалог, но да имате реален принос. Ако се примерно сравни в, ситуацията на ЕЦБ с Федералния резерв в Штатите, ако Конгреса не одобри кандидат, той няма да бъде назначен. Същото следва ли да се случи и на европейско ниво? So, I think, uh, for anyone going for the executive board, всички, които кандидатстват за директори на изпълнителния съвет, би било много добре да бъдат одобрени от вашата комисия и от Европейския парламент. Ние не сме политици, А мисля, че процедурата по назначаването ни трябва да се определя на политическо ниво. Тя не трябва да се определя от нас. В рамките на тази процедура вече са разпределени правомощията. Не аз съм този, който ще прави някакви нововъведения. В САЩ системата е по-различна. И тук, според мен, е много важно становището на Европейския парламент. То ще бъде разгледано от Европейския съвет. Фактът, че имате съвещателни функции, ви дава възможност да окажете голямо влияние на ниво Европейски съвет. Благодаря от името на ЕКАРЕ Ралф Бакет. Благодаря. Нека съм малко по-конкретен. Ако еврозоната влезе в рецесия, преди ЕЦБ да може да повиши лихвените проценти, ще обмислите ли въвеждането на отрицателен лихвен процент? Как ще се отрази това върху наличието на парична маса? вторият ми въпрос. Паричната политика според вас може ли да допринесе за устойчиви растежи заетост и спада ли това към правомощията на ЕЦБ? Както знаете, в момента лихвения процент върху депозитите е отрицателен. Оценката на комбинацията от програмите за изкупуване на активи, лихвения процент, определен на политическо ниво и други фактори за определенето му, трябва да вземе предвид е, и насоките за бъдещето. Когато говорим за средносрочното кредитиране на дружествата и ипотеките, трябва да вземаме предвид не само лихвените проценти, определени на политическо ниво сега, но и лихвените проценти в бъдеще. Онова, което е предприемала ЕЦБ до сега е да използва всеки един от инструментите, които изложих в комбинация с други. Когато са отрицателни лихвените проценти, ако стойността им е прекалено висока, това може да навреди на банковия сектор. Трябва да се направи оценка на въздействието на отрицателните лихвени проценти върху банковия сектор. По въпроса за паричната маса. По настоящия механизъм лихвените проценти върху паричната маса са нулеви и почти отрицателни. Може да има риск по отношение на депозитите в бъдеще, но той може да бъде управляван по по-различен начин в бъдеще хората ще държат по-малко парична маса, така че този риск ще намалее. Всичко, което се предприема е в отговор на настоящите условия. Ако економическите показатели са слаби, то ще трябва да предприемем нещо. Изключително важно е ясно да заяви ЕЦБ, че с всичките си действия цели да постигне средносрочните си цели. Всъщност това е което стои зад всичките ни действия. А Що се отнася до просперитета в дългосрочен план, той ще бъде насърчен от производителността, от инвестициите, от образованието, от добре функциониращите институции. Паричната политика ако не е добра, може да доведе до колебания и несигурност. Но една добра парична политика би трябвало в дългосрочен план да доведе до положение, при което всички политики, които изброих до тук, да излязат на преден план и паричната политика да се оттегли. В дългосрочен план паричната политика трябва да е само стабилизиращ фактор. Благодаря, господин Калве Шамбон. Благодаря, господин presidente. Лаконикаменте... Благодаря, господин председател. Господин гуверньор на Ирландската централна банка, знаем, че сте компетентен най-вече в стратегическо отношение. Компетентен сте от гледна точка на опита ви като учен – няколко съвсем конкретни въпроса сега. Години наред продължи кризата. Смятате ли, че сега еврото е по-уязвимо? Тъй като предстои следващата криза, тя ще бъде неизбежна. Някои парламентаристи смятат, че не сме направили нищо, за да направим еврото по-устойчиво на кризи. Какво ще кажете за неконвенционалните мерки, които се предприемат? В едно проучване се констатира, че тези мерки не са оказали въздействие при борбата с кризата. Става дума за проучване от Холандия. Говорихте също и за единната валута, за това, че тя трябва да бъде подкрепена на пазарите? Какво можете да кажете за социалния дъмпинг? Какво можем да направим в това отношение? Как стоят нещата с социалния дъмпинг във вашата страна? Um, Благодаря за въпросите. По е, структурата или архитектурата, нека да подчертаем, много е направено създаването на надзорния механизъм, механизма за преструктуриране, Европейския фонд, съвет за стабилност, е, надзорен съвет, извинявайте. Всичко това са фактори за преодоляване на кризата. Първото, което трябва да се направи е да бъдат в добро състояние фискалните политики. Много напредък е осъществен в това отношение. съществува сериозно ниво на фискална дисциплина в Европа в последните години и в сравнение с, с времената от преди 5-6 години ние сме много по-готови да посрещнем кризи, отколкото преди 6 години. Въпросът за изграждане на общи фискални инструменти е Нека да подчертая, не това се наблюдава в момента. В момента в Европа има по-малко дисбаланси, няма и бум на кредитите, няма и външни дисбаланси, е, няма излишък или прекомерни задлъжнявания, Тоест, е, Европа не е в крайно уязвима му положение, но трябва да се върви, да се търси напредък, да се намаляват лошите кредити на банките. Също така е важно да има и обща система за застраховка на вложенията доста, много неща са направени, според мен, за конвен... традиционни или неконвенционални мерки. Мисля, че опитът е изключително положителен. В... От лятото на 2014 се пристъпи включително и към отрицателна лихва и други насоки, много мерки, които помогнаха в рамките на 5 години се даде възможност да се стабилизират лихвените проценти, е, сериозно преструктуриране и е, възстановяване на економиката се наблюдава. Така че мерките бяха доста успешни очаквам в е, бъдеще да се разработят е, стратегии за излизане от криза, които да бъдат достатъчно балансирани. Това е процес и на търсене на решения. За идеята за еврооблигациите има какво, по какви пътища да се тръгне. Въпросът е да не се налага да има е, усъвместяване на задължението. Дали ще се даде повече капитал е, на различните инструменти, ако има механизъм за е, европейски облигации, не би следвало да има общо поемане на риска. Също данъка за фирмите. Смятам, че това не е само европейски, а световен проблем дружествата, които са супер звезди, успяват да си направят е, отчетите така, че да не плащат данъци. И този феномен има нужда да бъде да получи своя отговор не на европейско, а на световно ниво, като този отговор трябва да дойде от политическата система. Господин Уртасун. Благодаря. Следвахме с голям интерес вашето изказване в Националния университет в Ирландия в Галуей за климатичните промени. Там казахте, че централните банки трябва да бъдат водещи, защото климатичните промени са основно предизвикателство за финансовата система като цяло. Как ЕЦБ ще се ориентира и своите цели към е, решенията от Париж за борба с климатичните промени? Е, там имаше доста притеснения за, примерно, програми за изкупуване на активи Можем ли да разчитаме на вашият ангажимент, е, е, така, приоритетите на Европейската Централна банка да бъдат съгласувани с програмата от Париж и е, въпроса с изкупуването на активи, е, въглеродни емисии и така нататък? Благодаря, благодаря, че сте се заинтересували от моята реч. Нека да подчертая следното. В Въпроса с климатичните промени излиза на преден ред в много области и е централен и за Европейската централна банка, включително с мерките за намаляване на въглеродните емисии. Нека да коментирам и две други области, където ЕЦП може да работи. Едната е политиката за финансова стабилност, защото определено риска от финансова нестабилност, от загубата на активи, свързани с въглеродни емисии, представляват риски. ЕЦБ трябва да има своя ангажимент, защото има рол като макропотенциален надзор стрес-тестове, е, оповестяване на информация, таксон, е, класификации. Трябва да е ясно кои са рисковете, свързани с е, въглеродно интензивно производство в Европа. Така че има роля за осигуряване на финансова стабилност, за надзора, за осъществяване на насоки пред банките. Също, ако мога да коментирам за политиката за намаляване на нестабилността, Предвид е, обстоятелствата в момента, е, нарушаването на е, производството, свързано с прекомерно горещите лета или прекалено студените зими, това започва да става факт и ние трябва да станем много по- запознати с материята, за чисто въздействията, физическото въздействие на подобни явления. А що се отнася до изпълнението на политиките, тук аз не мога да направя ангажиращо декларация. Сега излезе един доклад на институцията Брогел и там се говори, че въпреки че е, много е, се развива е, темата за зелена економика, тя не е чак толкова доминираща. Така че при закупуване на облигации, там ефектът е много малък. Така че Въпросът за сега остава на страна. Много по-малко важен е от въпроса за финансовата стабилност и надзор. Но в бъдеще имаше и други много интересни речи е, в миналото. Нека да видим какво ще се случи в това отношение за бъдеще. Благодаря. Не виждам заявки за изказване от другите групи. Вернер Ланген. Е, Благодаря. Няма, не мога и не искам да поставям под въпрос компетентността ви. Разумен бе писменият ви отговор на въпроса на госпожа Берес, но не разбирам защо се противите сега. Според мен един член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка, ако иска да е независим при изпълнението на функциите си, трябва да е приел функционирането на демократичните структури преди това. И не мисля, че ако изходът от вода е отрицателен, един такъв човек може да встъпи в длъжност. Това въжи и за вас. Парламентът няма да приеме нещо такова следващия мандат ще трябва да сключи междуинституционално споразумение с съвета по този въпрос, така както го направихме с господин Барозо преди 15 години. Преди избирането си господин Барозо каза, да, всеки един кандидат комисар, против когато гласува парламентът с квалифицирано мнозинство, не може да встъпи в длъжност. Същото въжи и за комисарите. Те трябва да подадат оставка. Трябва да приемете една такава процедура. Трябва да работите за нея. Не можете просто да кажете останалите институции са ме предложили, каквото и да стане сега, ще встъпя в длъжност. Първоначално не разбрах контекста на въпроса, но сега искам ясно да застанете на позиция. Thank you. Just a point, no? because of course you made a question to Mr. Lane and I, but but for an institutional point. Чисто така е, коментар от институционална гледна точка. Е, в края на краищата от страна е Европейския съвет. Има препоръка на ЕКОФИН после и препоръка на Европейския е, парламент към съвета и съвета ще вземе решението, така че не става въпрос за конкретното лице. Е, въпроса е, е съответната институция. Естествено, ние трябва да се обърнем към Европейския съвет, за да видим те как приемат нашата препоръка особено като се стигне до председателя. Така да дам контекст на въпроса. Институционално това е пътя. Ако считате, че аз съм безразличен, че смятам, че вашето мнение не е важно, това не е така. В моя писанен отговор е, дадох всички знаци в такъв смисъл и е, процеса на решение е в ръцете на Европейския съвет. Аз е, по никой начин не съм безразличен към вашето, вашето мнение. Абсолютно не е така. Но не съм аз този, който взима решение как се осъществява назначението. Европейските институции решават е, процеса, не как тече този процес, не кандидатът. Председателят. Благодаря. Мисля, че с това можем да приключим. Благодаря за е, много интересните мнения на господин Лейн и се надяваме, че нашето становище ще бъде положително, така че този дебат ще приключи. Mr. Kampa is here, I suggest we start, even if it's planned for 11.30. Е, предлагам да започнем, въпреки че се предвижда нашата следваща точка с господин Кампа да започне в 11.30, но ако нямате нищо против, всички са тук. Mr. Ferber is here. So we move to point 11. I would like... Uh... Преминаваме към 11-та точка. Добре е дошъл на господин Хосе Мануел Кампа. Както е, знаете, той е избран от е, надзорния съвет на Европейския банков орган като кандидат е, председател на новата на поста, който се освободи от напуска, при напускането на господин Андрея Енрия в началото на годината. Банковият орган оповести на Европейския съвет своето решение на 19 февруари. Господин Кампа бе избран от кратък списък от кандидати от е, Комисията по селекция на банковия орган и е, сега по процедурата ние трябва да осъществим е, обмяна на мнения. Вече една такава неофициална обмяна бе осъществена. Сега преминаваме през официалната процедура. Господин Кампа ще е, бъде председател на Европейския банков орган за 5 години и е много важно да подчертаем, е, че е, председателят на този орган се отчита пред парламента и също депутатите имат своята отговорност за това да одобрят или не решението на надзорния съвет на ЕБО. Добре дошли, господин Кампа. Поздравления за вашето е, номиниране. И ви давам думата сега за уводни думи. След това ще дам думата и на нашите депутати. Благодаря, господин председател. Добър ден. За мен е чест и удоволствие да бъда тук. Помолихте ме да направя уводни думи в е, подкрепа на процедурата за вашето решение да бъда назначен е, на, за председател на Европейския банков орган. И мога да започна с това, че трябва да се говори, е, гордееме с ролята на Европейския банков орган последните десетина години. Той бе създаден по време на проблемите с финансовите пазари, работи по ръководството на предходния си председател – не беше никак лесен пътя на институцията. Тя се роди в разгара на финансовата криза, когато ежедневно имаше проблеми и скандали. И тази трудна среда се отрази е, на сектора и началото на дейността на органа бе пълно с предизвикателства. Тези трудности бяха от различно естество, но сега като обърнем поглед назад, можем да кажем, че преминахме през ред трудности, повишихме сигурността за инвеститорите, работим за надзорна рамка и също така сме е, водещи в е, създаване на е, рамка в Европа за функциониране на съответните финансови институции. Предизвикателствата обаче си остават и те няма да бъдат решени. Някои от тях са свързани с чисто оперативна дейност. Ние сменихме и мястото, където работехме, за да можем да изпълняваме и е, оперативните си задачи. Целта е да се финализират реформите на банковия сектор, да посрещам нови предизвикателства като Брексит, да осигурим и е, защита на потребителите в банковия сектор. Основният цел е на създаването на банковия орган е да се изгради един регулаторна и надзорна рамка за банковия сектор в Европейския съюз, така че да има стабилен вътрешен пазар за потребителите и за по-широката публика. Това го осъществяваме и в момента и ще продължим. Мандатът е, е, се състои от три основни задачи. Да се осъществи конвергенция и да се хармонизират правилата за пруденциален надзор. Set of tools like identifying risk and vulnerabilities, stress that I mentioned, risk assessments. Занимаваме се за задачи по оценка на риска, прозрачност на данните и така нататък. Нашия мандат се съдържа в нашата декларация за мисията ни. Ще продължим да работим в следващите 5 години, но разбира се, тежестта на усилията ни ще се смени. Ще работим в максимална степен за настоящите предизвикателства – ще има промени в банковия съюз, свързани с новите технологии, които влизат в тази индустрия. Освен това, единния банков съюз ще има структур, нужда от структурни промени. Ние имаме и съответния опит да осъществим това. Натрупахме много опит за, по функционирането на банковия съюз сектор, който е уникален по естеството си. Тоест, ние ще имаме изключителна роля в оформяне на прехода. Пет основни теми ще са тези, по които работим. Да изграждаме регулацията за функциониране на вътрешния единен пазар, за да защитаваме потребителите, да развиваме е, регулаторната рамка за новите технологии. Вече работиме по тази тематика, да работиме за сближаване и конвергенция, използване на най-добри практики да предоставяме информация за състоянието на бранша и е, как е, действат регулаторните механизми в него. Правиме вече това. Събираме информация за дейността на банките, което е полезно и за индустрията, и за надзора. Разпространяваме и най-добри практики е, по отношение на надзора и на изпълнението. Би следвало да бъдем проактивни в е, разпространяването на нашите знания пред съответните институции с законодатели комисията, за да може да се изпълняват съответните е, задачи. Също ще поемем своята роля свързана с е, процеса Брексит за да можем да изградим е, добре функциониращи взаимоотношения с е, трети страни. Накрая ние ще осъществяваме своите задачи с ясна е, оценка на това, кое е необходимо и кое е приоритет ще е, работим по съответните институционални дейности с оглед на търсените резултати. Някои цели и принципи ще се считат за универсални, стабилност, е, конкурентоспособност, подсилване на вътрешния пазар, а други инструменти – ще бъдат съответно пропорционално използвани, за да се постигне целта за спазване на съответните модели в индустрията. Това е много сериозно предизвикателство и е, ние се радваме, че ще можем да имаме своя принос в целия банков сектор. Благодаря, че е, ме поканихте днес и надявам се, че ще имам възможност да работя за Европейския банков орган и съм готов да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Маркус Фербер е първи. Благодаря, господин Кампа. С ваше позволение ще се изкажа на немски. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Надявам се, че сега ме разбирате чудесно. Два съвсем кратки въпроса. Първо, в момента се прер... приключихме преработването по директивата и регламента за капиталовите изисквания. Днес предстои да гласуваме по резултатите от триалога. В този текст се поставя акцент върху съразмерността Изисква се да се намалят разходите за по-малките и средни институции с поне 10%. Какво смятате да предприемете в това отношение? Освен това, Базелският комитет за финансов надзор постигна споразумение за пакет от мерки за финализиране на Базел 3. През следващия мандат ще трябва да обмислим този пакет. Какво смятате вие? Можем ли да го възприемем едно към едно или можем в някои области да се отклоним, за да спазим принципа на съразмерност? Благодаря ви за въпросите. Ще се отнесе до съразмерността и ролята на ЕВО. Както казах в началото, това трябва да е основен принцип, който да води работата на органа. Вие го казахте, ако правилно съм ви разбрал. Съсредоточаваме се върху административна тежест, отчетност, но трябва да има съразмерност. Трябва да отидем дори до по-нататъчен анализ. Съразмерност за различните институции, в зависимост от бизнес модела. Вземани са такива решения в от органа в миналото. Има изисквания за всички банкови институции. Това не е нормата в други финансови институции. И това е едно решение, което трябва да бъде анализирано. Подходът сега е да се подходи по същия начин някои действия вече водят в тази посока, но всичко зависи от структурата на банковата индустрия в Европа и вида бизнес модели, които имаме, за да се види кое ще е добре. Но има елементи, с които не трябва да се прави компромис. Например, финансовата стабилност. Резолют... Извинете, преструктурирането да не се преминава така че това да е в тежест на дънакоплатеца. Единия пазар трябва да бъде защитен. Затова съразмерността трябва да бъде водеща. Органът трябва да работи по това. Благодаря. You have time for a follow-up, yeah. Е, е, е, Много бърз отговор ми дадохте, за това още един съвсем кратък въпрос. Вие ръководите отдела регулаторни въпроси на банка Сантандер, т.е. главният лобист сте на една сравнително голяма банка. Смятате ли, че в бъдеще ще е гарантирана независимостта ви? <laughs> Мога да отговоря с да, поне по превода, който чух за своята независимост. Аз съм човек, който е преминал през различни елементи в кариерата си. Последните 4 години бяха в Банко Сантандер. Това е част от професионалното ми развитие. Не мога да кажа, че това е вярно или не. Аз съм се оформил като професионалист на базата на опита си. И мисля, че това не пречи на моята независимост. Напротив, засилва способността ми да разбирам различните елементи, инструменти, изисквания, които ще са нужни, за да може банковия сектор да работи по-добре. И това е и целта ни. Това е част от а, моят опит. Бил съм в академичните среди, на много други места, в банковия сектор, и това ми дава възможност да гледам по един особен начин на тази индустрия. Перванш Берес. Euh, Искам да ви благодаря за отговор на последния въпрос. Работите в Сатандер от 14-та година и работите там. Що се отнася до регламентарните въпроси, това, което е от интерес точно на ЕБО. Обикновено казвам, че някои са прекалено близо до длъжността си, за да говорят. Как ще направите така, т.е. как ще управлявате е, контактите с Банко Сантандер? Тъй като те силно ще се обръщат към вас. Вторият ми въпрос е свързан с прането на пари. Както знаете днес, надзорните органи в момента искат ЕБА, да, ЕБО да се превърне в координационен орган за борбата с това. Как виждате еволюцията на европейската битка срещу изпирането на пари и работата заедно? И както надзора. Смятате ли, че органът е достатъчен за да се занимае с това? Има ли други елементи, които според вас ще са нужни? Е, е, Благодаря ви за въпросите. Що се отнася за опита ми в Банко Сантандер? Ако съм разбрал правилно, как ще управлявам връзката с тях? Смятам, че това е един от основните елементи на председателя на ЕБО. Той трябва постоянно да е в контакт с заинтересованите страни. Сега това не означава, че трябва да дава преференции на един или друг като че ли това се криеше във въпроса ви, така че трябва много да се внимава и аз да внимавам, да бъда справедлив в отношенията си с всички. Не, се, не бива да се влияе от това, дали това е голяма, малка група. Какво ще направя? Ми много ще внимавам. най-вече ще работя прозрачно пред борда, пред всички. Хубавото е, че работата ми в момента е много прозрачна и се надявам всички около мен да много да внимават също. И в случаи, в които има конфликт на интерес, мога да кажа, че има конфликт на интерес и да се оттегля от съответно вземане на решение. Банките не са единствените, които работят с този орган. След това втория въпрос, който ми зададохте – Питате дали това е предизвикателство за Съюза. Аз ще кажа, да, това е голямо предизвикателство за Съюза. Много е трудно да има единен пазар, що се отнася до съобразност и AML. Може да имате силна позиция, точно толкова силна, колкото е най-слабата брънка в веригата. Така че за това е важно да имаме координиран подход, не само по този въпрос. Институциите също са много важни. И ако съм разбрал втората част от въпроса, дали органът в момента има достатъчно способности да гарантира задачата – Текат дискусии. Идеята е органа да има 12 постоянно работещи. Това е много ограничено опит. Мандатът, който се обсъжда сега, е да се действа като координатор – Мисля, че това е стъпка в правилната посока. Но не съм така запознат с всички и съюза. Приоритетът ми ще бъде да разгледам а, на къде може да се върви. Thank you very much. Now, um, Ramon Tremosa. Рамон Тремоза. Благодаря, господин председателю. Добър ден, господин Кампа. Започвам с поздравления. По време на изслушването в Страсбург направихте така, че координаторите се разбраха за 5 минути. Нещо, което никак не е лесно при нас и нещо дори много рядко бих казал. Това показва колко убедителен бяхте със сигурност ще работите така. Аз имам въпрос по NPL или е, необслужваните кредити. Има отворен въпрос. Става дума за координиране. Не знам дали сме готови да избегнем нова вълна на такива необслушвани дългове ако има кризи, криза като тази 2008 година? Това е въпроса ми. Всъщност, аз последните години много се занимавам с това. 2017 година Драги тук в ЕКОН говори по това и аз му зададах много въпроси. Той каза, че происхода на тези кредити идва от недоброто изпълнение на директивата на просрочените плащания. 30 дни в Западна Европа, докато в Южна Европа дори след 500 дни се плаща. Много правителства бяха обвинени от Драги за това, че години не плащат определени фактури, като така има безработица, затваряне на предприятия. И според мен, не само според мен, а, според други, не сме готови да се изправим през този феномен. В случая с Испания в този законодателен мендат не бе възможно да се приеме регламент, свързан с а, такива. Когато има закъснели плащания. Какво мислите по въпроса? Благодаря ви. Вие ме питате всъщност дали трябва да се притесняваме за статута на необслужваните. дългове и връзката с кризата през 2008. Огромна беше кризата 2008. Това беше криза, която беше изходна на кризата през 30-та година на предишния век. Надяваме се да не се срещат толкова често такива през годините. Може да сме изправени през липса на растеж, но се надявам да няма системна криза, подобно на тази през 2008 година. Регламентът, който бе изготвен, капитализацията на банките, която е много по-голяма от преди, липсата на концентрация, а, има и макроекономически прогрес и силно се надявам това да помага в тази посока. Надявам се да няма такава концентрация на нови необслужвани, както преди. Въпроса, който повдигате, да, съгласна съм с директивата с просрочените плащания в някои части на Съюза. Това е конкретен въпрос, но е и много важен, тъй като не става дума за това, че закъсняват, но и за силата на пазара. Обикновено големи дружества, големи клиенти, правителства и други такива в този сектор – които един вид упражняват своята сила спрямо малките. Това всъщност показва големия проблем за това, че няма конкуренция в тези сектори, което е много важно. В момента срока за плащане е намалял и срокът не се увеличава, що се отнася до кризата, което се случваше в част от тези економики. Споменахте испанското законодателство. Има такова законодателство, което излиза вече няколко пъти. А... Има свобода на договарянето от друга страна между отделните страни. Тоест, свободно това да се случва. Както казах, това е важно, когато говорим за пазара. Благодаря, Ортасун. И gracias, señor Campa. Tres, tres preguntas muy rápidas. Благодаря, господин Кампа. Три съвсем кратки въпроса. Първо, говорихте за тестовете за оценка на риска и това как те могат да се усъвършенстват. Системно се провалят тестовете за оценка на риска при предвиждането на проблеми в финансовия сектор. Какво смятате по въпроса? В Испания има проблеми с злоупотребата с доверието на инвеститорите. Какво ще направи Европейският банков орган в качеството си на надзорник, за да сложи край на подобни практики? Третият ми въпрос. Всички сме много загрижени във връзка с това, че веднага ще преминете от пост в финансова институция с пряка връзка с регулаторните органи към пост в Европейския банков орган. Ще трябва да положите много големи усилия, за да докажете, че няма да има конфликт на интереси. Така че искам да знам дали ще продължите да работите за Сантандер. И ако Отговорът е да. Не смятате ли, че би трябвало да кандидатствате за този нов пост, след като сте напуснали предишния? Благодаря първо по въпроса за тестовете за оценка на риска. Бих бил малко по-малко критично настроен в сравнение с вас. Тестовете за оценка на риска неимоверно увеличиха прозрачността, неимоверно също така увеличиха и възприятието за отделните институции като стабилни. Разбира се, винаги може да гледаме на чашата като наполовина празна или наполовина пълна но не мисля, че целта на тестовете за оценка на риска е да се определи кои банки е вероятно да фалират и кои не. Следва да се установи кои са по-уязвими в сравнение с други. Ако видим резултатите от стрестовете за, от тестовете за оценка на риска, то ще видим, че има някои банки, които са били застрашени от фалирането, по които оценката при тестовете е била по-различна. Но като цяло тестовете са добър инструмент за оценка на уязвимостта. Европейският банков орган в рамките на настоящия цикъл вероятно няма да участва в дискусиите за значителни подобрения на тези тестове, но по време на следващия цикъл след 2020 година ще работим активно за насърчаването на този дебат. Надяваме се, че по него ще има заключение. Вторият ви въпрос за злоупотребата с доверието на инвеститорите в финансовия сектор – продажбите, основаващи се на измами. Трябва да има нулева търпимост към подобни действия. Но как да гарантираме ефективността на един такъв режим? на нулева търпимост. Трябва да знаем какво е адекватно в областта на финансовия сектор. Т.е. трябва да има адекватна оценка на договора преди сключването му от страна и на двете страни. За целта трябва да има висока прозрачност, както и много силна ориентираност към изготвянето на профили на клиентите, т.е. на клиентите трябва да се продават правилните продукти. Като цяло въпросът за защитата на потребителите ще придобива все по-голяма значимост. През изминалите няколко години се съсредоточихме най-вече върху платежоспособността и преструктурирането на банките, а в бъдеще ще наблегнем повече на защитата на потребителите. Нашият орган ще работи за това. Третият ви въпрос за Сантандер. Попитахте ме какво ще направя с удоволствие ще се явя отново пред вас и ще ви докладвам по този въпрос, ако смятате, че има вероятност да не работя адекватно в някои области или по някои въпроси, тъй като преди съм работил за Сантандер. Попитахте ме дали продължавам да работя за Сантандер. Да, все още съм служител. Попитахте ме дали не би било по-добре да не работя за банката. Може би, с оглед на кандидатурата ми за Европейския банков орган, това би било по-добрият е, вариант. Но все пак трябва да работя и за професионалната си биография. Трябва да продължа да работя а не е сигурно, че ще бъда избран за председател на Европейския банков орган. Рискът да напусна работата си преди това не би бил съразмерен, според мен. И не мисля също така, че ако бях напуснал преди една до три седмици, това щеше да се отрази върху работата ми, евентуално като директор на Европейския банков орган. Благодаря ви за този много честен отговор на последния въпрос. Мисля, че с това можем да приключим. Можем да приключим с това много интересно изслушване. Сега ще прекъснем. Ще продължим с гласуванията в 12.30. I look forward to future Yes. Oh. цели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 първо видим дали работи системата за гласуване. Пробно гласуване. Моля, гласувайте. Окей. Okay. Добре. Някои колеги още не са гласували. Моля всички колеги да гласуват да поставят картите си в устройствата. Добре. Добре. Започваме с резултатите от триалози. Първо, докладът на София Интфелд за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване. Поздравления за докладчицата, поздравления за работата и по време на триалога. Гласуваме поименно. ПЕПС! The vote is open! Общо европейски продукт за лично пенсионно осигуряване. ПЕПС на английски. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. 25 гласа за, 4 гласа против, 17 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчицата. Преминаваме към доклада на господин Хъкмарк. Два негови доклада ще гласуваме. Те са част от банковия пакет. Поздравления и за вас, господин Хакмар, за господин Симон и екипа ви. Поздравявам ви с много положителния изход от разговорите по това нелеко досие. Гласуваме поименно. именно. <laughs> whatever vice coordinator. The vote is closed. Край на гласуването. 44 гласа за, 4 гласа против, няма въздържали се. Поздравления! Второто гласуване. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 44 гласа за, 4 гласа против, няма въздържали се. Много широко мнозинство. Поздравления! Искаш да кажеш нещо ли? Заповядай. Благодаря. Трогнат съм от подкрепата ви. Но сега по-сериозно искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Много трудно бе това досие, но дискусиите бяха много ползотворни. Много добре работихме заедно не само на крайния етап по време на преговорите с съвета. Наистина си взаимодействахме много добре. И преди това ти като председател свърши отлична работа. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на всички останали. Това бе и последният доклад, по който работих в този парламент, така че за мен днешното гласуване е още по-затрогващо. Заслужаваш аплодисменти. За нас наистина бе удоволствие да работим с теб и с целия преговарящ екип. Докладът на Петър Симон, два негови доклада директивата за капиталовите изисквания. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 41 гласа за, 2 гласа против, 5 има въздържали се. Вторият доклад, регламентът за капиталовите изисквания, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 41 гласа за, 2 гласа против, 5 има въздържали се. Също много широко мнозинство. Поздравления и за теб, Петър, и за целия ти екип. Искаш ли да кажеш нещо? Благодаря. Използвам възможността да благодаря на всички докладчици в Сянка. Радвам се, че и изходът от това гласуване показва, че когато тук в парламента работим в дух на сътрудничество и по трудни въпроси, сме на силна позиция по време на преговорите с съвета. Пожелавам на приемниците ни, които по време на следващия мандат ще финализират Базел 3, да установят добро взаимодействие. По време на изслушването на кандидатите преди малко говорихме за съразмерността. Темата за съразмерността ще стои с особена сила на дневен ред и по време на работата по Базел 3. Благодаря ви за сътрудничеството ни през изминалите години. Благодаря и на всички онези, които ще продължат тук до края на мандата. Пожелавам им успех. Благодаря, Петър. Поздравления още веднъж. Благодаря за много доброто ни сътрудничество. Отлично работят колегите тук. Наистина можем да се гордеем и с твоята работа тук в комисията и в парламента. Гласуваме по назначавания. Първо назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране, устно изменение от НП. Гласуваме отделно, нали? Първо гласуваме по устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме с таен вод по назначаването на господин Лавиола за член на Единия съвет за преструктуриране с мандат от 5 години. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 гласа за, 8 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления за господин Лавиола. Гласуваме по становището за консултациите за назначаването на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Кандидатът е господин Лейн. Устно изменение на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по одобряването на кандидатурата на Филип Лейн за член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка с мандат от 8 години. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 гласа за, 8 гласа против, 6 въздържали се. Поздравления за господин Лейн. И накрая гласуваме по назначаването на господин Кампа за председател на Европейския банков орган. Устно изменение от социалистите и демократите за против въздържали се. Приема се. Гласуваме по кандидатурата на господин Кампа за председател на Европейския банков орган с мандат от 5 години. Таен вод, моля гласувайте. Край на гласуването. 35 гласа за, 8 гласа против, 5 въздържали се. Приема се. Поздравления и за господин Кампа. Нека също кажа, че но първо перванш и след това ще се изкажа и аз. Подозирам, че ще се изкажем по една и съща тема. Тези три кандидатури са много важни. Нямам никакви съмнения, че процедурата, която следвахме, ни дава възможност да изберем кандидати, които ще изпълняват своите отговорности в, по много добър начин. Но тук се сблъсквам с една определена трудност, която ние не можем да решим тук, защото в края на краищата това са последните кандидатури за нашия мандат. Но тук се поставя въпроса доколко са подо... представени жените при подобни е, кандидатури. Смятам, че а, е, техния брой все повече намалява. Това се случи по, нашия, по време на нашия мандат. Доколкото Разбирам, няма да има и много жени в управляващите органи, а от жените там се приготвя да напусне. И е, смятам, че е, посланието би следвало да бъде изпратено от нас, господин председател, да, обо... да сигнализираме своето безпокойство по начина, по който се изготвят списъците с кандидатите нека да алармираме и съвета и комисията. Да, те ни пращат кратките списъци, да кажем е ясно. И то с ясни формулировки. Смятам, че трябва и малко по-конкретно или по-брутално, така да кажа, да се изкажеме по този въпрос, за да поставиме реалните проблеми. Благодаря, Перванш. Действително има този момент на противоречие. Ние гласувахме действително много добри кандидати, всеки сам за себе си. Имаме своите основания, защо ги приемаме. Те са излезли с съответните кандидатури и така нататък. Всичко това ни е ясно. Тоест, ние не можем е, да отправяме конкретна критика към е, отделните случаи на лицата кандидати, но не можем да си затворим очите пред факта, че цялата картина като едно цяло даденост е, не предполага равнопоставеност на половете. За нас това е критично важен момент. Това е действително политически момент, който трябва да се коментира. Сега равнопоставеността между половете не е единствения проблем. Проблеме са и различните условия с тежестта на консултациите с парламента. Тоест, Има различни е, случаи и е, парламента в някой от тях не може да се произнесе по някои от най-важните назначения. Тоест, е, има и обективни трудности, но си има и чисто политически моменти и за това ние следва да ги е, повдигнем с е, така. Е, да дадем а, ясното си мнение и засилената си а, е, декларация а, към институционалните органи, които се занимават с а, селекцията на кандидатите, да имат предвид именно и този момент, а именно равнопоставеността на половете е, пред, сред представителите на вземащите най-висши позиции. Да, съвсем накратко. Приветстваме е, измененията към доклада. Много е важен въпрос за целия парламент. Но ако мога да кажа, ние сме изказвали тези мнения отдавна и когато бе издигнат като кандидат господин Дегиниус, ние написахме писмо с искане да има промяна в процедурата на изготвянето на кратките списъци. Но нищо такова не се е случило до сега. И ако продължим да гласуваме за поредния мъж кандидат, е, ще излиза, че е, съвета ни прави на идиоти и няма да има и никакво равнопоставеност на между половете. Нека да изнесем тази тема и в пленарна зала, нека да започнем и преговори, за да постигнем някакви промени в процедурата. Тук не се изказваме против конкретно кандидатите. Въпросът е, е процедурата. Как да се постигне на практика равнопоставеност на половете, а не само да говорим. Благодаря. Е, приключихме с е, дебата. Да, да, ние гласувахме и бяхме излезли с изменения. Сега се изказват хора, които подкрепяха, но наистина, дори на национално ниво, ако сте погледнали измененията, ако няма действие на национално ниво, нищо няма да постигнем и на европейско. А е, поне в, една от, в един от случаите можеше да има жена а, е, кандидат е, и имаше обаче и случаи, когато бе гласувано против жената кандидат. Така че не бива да си само приказваме да разкрасяваме нещата. Нека да е ясно, когато има жена кандидат, изведнъж се окаже, че за нея няма мнозин, подкрепа в мнозинството. коментари е, от различни участници в залата. Всеки имаше възможност да каже нещо. Е, най-важното според мен е да си направим именно това заключение. Ние гласувахме текст по инициативата на НП и социалистите, демократите и другите. Има становище на парламента и решението беше да не се коментират отделните назначения. Кандидатите са добри, ние току-що гласувахме за тях, но да изпратиме политическо послание. Мисля, че това решихме и сега е, следва да работим в съответствие с това, което току-що гласувахме не е въпрос да се обсъжда всеки отделен случай, въпросът е една, една обща постановка. Добре, благодаря ви. С това можем да пристъпим към следващото гласуване. Годишен обзор за растежа за европейския семестър. Европейски семестър за координация на економически политики. Том Ван Декларе. Е, а. За, против, въздържали се. Прият. Б. За, против, въздържали се. Приема се. С. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Ф. За, против, против, въздържали се, приема се. Компромис Г латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, извинете. Изменение 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И латинско за, прието. Йод за, против, въздържали се, прието се. К за против въздържали се приема се. Л за против въздържали се приема се. М Сто за против въздържали се отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. И сега компромис Н. Да, тези всички падат. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. О за, против, въздържали се, приема се. П за, против, въздържали се, приема се. 48 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Q за, против, въздържали се, отхвърля се Приема се R за против въздържали се. Приема се. S за против въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по целия текст с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 35 за, 3 против, 9 въздържали се. Поздравления за докладчикът. С това приключваме. Следващото заседание е на 4 март 4.30. 3 до 4.30. Благодаря. Закривам заседанието.